разпоредби от страна на държави, не членки на Европейския съюз. Това ще бъде включено в протокола на настоящото заседание. В срок от 3 месеца парламента трябва да се произнесе